Uh, so good afternoon, ladies and gentlemen. Um... Добър ден, дами и господа, ако обичате, заемете местата си. Добре дошли на нашето изслушване днес. Добре дошли и на всички, които ни гледат онлайн. Сърдечно сте добре дошли особено ако участвате в альтернативно разрешаване на спорове. Надявам се, че в цяла Европа ще имаме зрители по тази много важна тема, в която ще обсъждаме в нашата комисия по въпросите на вътрешния пазар и защита на потребителите. Разполагаме с два часа. Най-напред ще дам думата на двамата докладчици от комисията – които работят по две важни законодателни предложения от комисарят за защита на потребителите, господин Джон Дали, Луи Грех, който е докладчик по альтернативното разрешаване на споровете, Роза Тюн, която ще говори за онлайн разрешаване на спорове. Двете предложения са много тясно свързани. Първо те ще представят предложението на комисията. Добре дошла Кристина Русел от Генерална дирекция Санко, която отговаря за тези предложения от страна на комисията. Тя ще се включи в нашата дискусия малко по-късно. И тук е, с много голямо удоволствие посрещаме експерти, които ще участват в нашето изслушване. Госпожа Абака господин Педро Оливера от Бизнес е, Европа, доктор Пабло Козес от е, Лестерският университет и госпожа Лазуто от Едима. Тук е господин Пегадо е, Лис. Сърдечно добре дошъл. Той е докладчик от Европейският економически и социален комитет за альтернативно разрешаване на спорове, така нареченото АРС. Значи разполагаме с два часа и сега ще дам думата на Луи Грек, който да започне изслушването, като изясни и ни представи предложението за АРС. Благодаря, господин председател. Господин председател, мисля, че въпреки, че има различни възгледи по конкретни въпроси, можем да се съгласим за нуждата от европейско законодателство за альтернативно разрешаване на спорове. Потребителите много често виждат, че добрият, доброто АРС им помага всички потребители, които са се сблъсквали с този проблем през миналата година, са тяхните оплаквания са били разглеждани по този начин. Но оказва се, че потребителите не винаги участват пълноценно в единния пазар, когато пазаруват онлайн. Потребителите трябва да имат еднакво ниво на защита. Особено важно е че директивата, за която става дума, се отнася не само до трансграничните спорове, но също така и до вътрешните. Всичко друго би означавало а, неравностайно третиране, когато става дума за правата на потребителите. Само действие на европейско равнище може да осигури еднакво ниво на защита на потребителите и техните права. А, АРС, т.е. алтернативното решаване на споровете, трябва да не бъде бюрократично, да бъде достъпно и не прекалено скъпо. То има явни предимства през традиционните методи за разрешаване на споровете, като например съдебните дела. Трябва активно да използваме система за оплакване вътре в организациите предприятията, за да могат потребителите да избегнат внасянето на прекалено много дела в органите на АРС. По принцип, подкрепям минимал, подход за минимално уеднаквяване, тъй като оценката на въздействието показва, че това би било най-добре. Страните членки също трябва да са свободни да приемат по-високи норми от тези, които изисква директивата, ако искат. Необходим е минимален а, стандарт на уеднаквяване, като се зачитат различните подходи към АРСЕ, а също така а, и се прилагат а, строго еднакви норми. Ако директивата се прилага както трябва, потребителите трябва да имат достъп до висококачествен механизъм за компенсиране и решаване на техните искания. Колкото до ефективност, предложението, което не предвижда задължително очакване в процеса за альтернативно разрешаване на споровете, са едни рамки, които са изградени, като се отчитат съществуващите системи за АРС и е, предвиждат, имат предвид изискванията за качество на директивата. Съгласен съм с срока от 90 дни, който комисията предлага, но също така е необходимо в, е, някои много технически и сложни случаи е 99 знак да се продължи. Процедурата по АРС трябва да бъде безплатна или много ефтина за потребителят. Това ще я направи по-ефективна за потребителите, които се боят от високата цена на традиционните методи, съдебни начини за решаване на споровете. Солвет, например, е една инициатива, която не оправда, според мен, очакванията, поради това, че гражданите не я познават добре. Всички изисквания за информация трябва да бъдат задоволени, информацията трябва да бъде независима, достъпна, економически ефективна и практически насочена. Качествените критерии на директивата са приемливи, но страните членки също трябва активно да участват, за да отговаря процедурата АРСЕ на тези правила. Законността и свободата също са нещо, което трябва да бъде съблюдавано. Ние сме готови за работа с страните членки, обмена на опити, разпространяване на информация между различните органи на АРСЕ. Всички заинтересовани страни трябва да играят активна роля в процеса на альтернативно разрешаване на споровете, а, като оказват подкрепа на този механизъм. Потребители ще имат вяра в системата, само ако тя е прозрачна и дава отчет за дейността си. Онези, които участват в процедурата, не трябва да бъдат жертва на конфликт на интереси. Високото ниво на прозрачност ще повиши доверието в системата, бизнесът и потребителите, също така ще предостави информация, която ще позволи подобряването на функционирането на тази система. Главното е доверието когато потребителите е, и търговците създават е, организации по АРСЕ, те веднага ще видят е, техният резултат. По този начин ще укрепим единия пазар и особено цифровия пазар, което ще бъде от полза за европейското общество и ще поощри економическия растеж. Общо взето, може да се каже, че предложението на комисията е добро. Очевидно, необходимо е неговото съвършенстване, но мисля, че имаме една добра основа за работа. Ако искаме обаче да стигнем до перфектно решение, в края на краищата директивата няма да бъде достатъчно добра. Затова имаме достатъчно материала като основа за консенсус за да имаме една директива, която ще помогне и на бизнеса, и на потребителите, и то в скоро време. Благодаря. А сега Роза Тюн. Моята тема е онлайн разрешаване на потребителски спорове или ОРС. Осъзнали сте, когато сте запознали с документите, че не, не е един документ, а са два документа. Двата документа обаче са свързани един с друг, или поне би трябвало да бъдат също възнамеряваме да работим в тясно сътрудничество по двата документа, защото целта на ОРС също е да се изгради доверие в онлайн търговията. Залозите са доста големи. Сигурно сте видели доклада на комисията, който бе публикуван неодавна. В него се казва, че създаването, окончателно създаване на цифровия един пазар може да дигне БВП на Европейския съюз с 100 милиарда евро годишно. за да се засили трансграничната търговия в интернет, е, могат да се ползват различни елементи, различни инструменти. На европейската сцена, а, като погледнем нещата, две от три домакинства имат, а, имат връзка с интернет, но само 12% от потребителите е, се чувстват а, сигурни и в безопасност да а, пазаруват онлайн. Една трета от потребителите би е, купило стоки от друга страна онлайн, защото е по-ефтино или е, са по-добри продуктите, но всъщност само 8% го правят. Така че ни трябва система, която да е, се ползва лесно, която да бъде е, е, прозрачна, да дава усещане за сигурност на потребителя. Потребителя не би да се чувства като в небрано лозе загубен, трябва да разполага с инструменти, които също му осигуряват помощ, тогава, когато не може да се справи. Това, което предлага комисията е документ заглавен онлайн разрешаване на спорове. Как обаче да бъде организирана тази дейност? Това трябва да бъде една услуга, където, например, сайт, трябва да е, всъщност трябва да е сайт, където а, поставяте, където качвате а, въпроса си, където зад този сайт стоят всички системи за альтернативно решаване на спорове. Сайтът трябва да се поддържа от комисията. Лицето, което се оплаква, което има проблем, първо трябва да се опита да разреши а, е, спора пряко с търговеца. Когато това не е възможно, поради каквато и да била причина, езикови е, трудности, е, големи разстояния, тогава жалбоподателят използва този онлайн инструмент, за да открие кое е най-подходящото средство или организация за АРС, за альтернативно разрешаване на спорове. Сега, важното е, че жалбоподателят подава оплакването си на собствения си език или езика, който, на който му е най-лесно. След това автоматично излиза списък от а, организации, а, които се занимават с а, организации за АРС, които се занимават с подобни спорове. Сега, има няколко момента в а, документа, които са неясни и бих искала да ги спомена. Аз вече съм а, ги обсъдила с редица институции и лица. Първата неяснота е се свежда до това. ОРС а, е инструмент за трансгранична търговия. Какво означава трансграничен в контекста на единния пазар и търговията в интернет? Това е един въпрос, който намирам за особено важен, но е и доста сложен. Когато сме онлайн, когато сме в мрежата и сме на единния пазар, много често се случва да не знаете откъде купувате нещо. И да не знаете дали е трансгранично на сделката. Така че първата ми неяснота е тази. И въпросът е дали а, е, тези системи за ОРС, системата на ОРС е, да се занимава само с трансграничната търговия или просто трябва да се занимава с търговията онлайн. Следващия въпрос, който не ми е ясен, който бих искала да обсъдим преди да изготвя доклада си е доколко системата е интегрирана във всичките системи и мрежи, които вече съществуват. Да не би да създадем поредната а, единна точка за контакт. Имаме портал вече, който трябва да се ползва за разрешаване на такива проблеми, който ние подкрепих, подкрепихме в а, тази комисия. Някои колеги и докладчици Сянка казаха, че името е, е, е подвеждащо, защото това е портал. Това е портал в интернет. А той не разрешава спорове. Така че е, онлайн решаване на спорове е цялата формулировка е подвеждаща. После ролята на фасилитаторите или посредниците, тези, които се занимават с АРС и в крайна сметка може би ще се занимават и с ОРС. Това е един въпрос, който може би си струва още веднъж да го разгледаме. Затова поисках два доклада. Първо за и против. Разликата трябва ли да правим а, разлика изобщо? Трябва ли да, да различаваме, а, да правим разлика между а, трансгранични и нетрансгранични сделки? И второ, Как а, тази виртуална платформа ще а, работи ефективно а, в а, синхрон с други подобни сайтове? Съгласна съм с господин Грех, другия докладчик, че а, наистина, ако искаме да подкрепим, да засилим единния пазар, а, трябва да. А, укрепим доверието на потребителите и всички, чрез всички механизми, които, а, на които почива това доверие. Благодаря ви. Благодаря и на двама ви за това, че начертахте основните моменти, които искате да се разгледат при разискването с комисията. Накрая ще видим графика също. Това е началото на този процес, така че е чудесна възможността парламентарната комисия да получава, да обменя информация с вас и да внася изменения. И така, нашите гости, които са поканени поради компетентността и опита им в тази област, всеки от тях ще говори по 8 минути. За това ще им помогне нашия точен часовник. Първо, искам да приветствам редовен посетител при нас Урсула Пахал, която е заместник генерален директор на БЕУК. Има сериозен опит в политиката за защита на потребителите. Тя е и юрист Тя е първият ни е, гост-оратор. Заповядайте, госпожо Пахо. Благодаря за е, милото представяне. Благодаря. <clears throat> Благодаря за това, че ни поканихте на това важно събитие. Искам да подчертая, че около 20 години вече потребителските организации се опитват да приложат тези системи, АРС системите. Много е трудно а, потребителите да а, стигнат до съда понякога, ето защо альтернативните методи са добре дошли. Ние смятаме, че коми... предложението на комисията може да са жалони в а, тази област, политиката на съпотребителите. Искам да благодаря на членовете на тази комисия за подкрепата на тази кауза и искам да ви помоля да използвате възможността за правилно регулиране на сектора. Това е уникална възможност. Трябва да създадем едно ефективно законодателство, законодателство както каза господин Грек, може да допринесе за по-доброто функциониране на вътрешния пазар за потребителите и бизнеса. Ние освен това приветстваме и предложението на комисията. Ще се концентрирам в краткото време върху някои ключови въпроси и които бихме искали да запазим и някои неща, които бихме искали да подобрем, подобрим в името на по-доброто им функциониране. Най-напред е, за ARS системата. Системата описва в своето предложение тази система като, като съчетание на широко положени схеми. Е, е, то включва три традиционни практики. Е, трябва ни една доста широко скроена дефиниция. Освен това, тук трябва да послоним различни схеми, е, които не подлежат непременно на правни стандарти. Трябва ни високо качество на системата, защото в противен случай потребителите няма да използват, няма да имат доверие и текстовете няма да са ефективни. Трябва да установим, да създадем схема за, с, с ниски разходи. И още по-важно за това е да постигнем високите стандарти, високото качество. В противен случай схемата няма да е полезна. Подкрепяме а, схемата да покрива както национални, така и трансгранични спорове и също така подкрепяме широки, широкоспектърния подход. Ние бихме искали да ви помолим парламента да запази тези елементи. Три въпроса, които не са които смятаме, че могат да се подобрят. На тях искам да се спрете и съсягат главно принципите, които бихме искали да интегрирате в предложението. Първия принцип е независимостта. Както знаете, предложението от 1998 година включваше независимостта като един основен стълб на системата, но в новото предложение този елемент го няма. Ние сме много загрижени от това, от тази липса, защото смятаме, че това е, е основен компонент, който ще допринесе за доверието на гражданите. Ние при, е, оценяваме, че предложението има, съдържа елементи за, за обективност, но това не е същото. Смятаме, че стандартите ще се подобрят, ако заложим елемента на независимост. В този контекст мисля, че е много важно да говорим и за е, вътрешните търговски схеми или други схеми, е, които да се управляват от физическите лица. Ние разбираме, че може да има натиск от бизнеса или от държавите членки да се разшири обхвата на, на директивата и върху този вид искове, схеми за искове и жалби това би било проблематично. Знаем от миналото, от нашия опит и от нашите е, членове организации, че когато се реш... взема решение в е, че решението много често се взема в интерес на търговеца и това не е, е добре за потребителите, няма да имат доверие. Много е важно, разпоредбите на член, член 2 са ясни и че схемите, че няма реклами, по, е, не се публикуват реклами на, тези, на тази страница от страна на търговците. Сега още нещо, което според нас липсва е принципа на, на легитимността. Аз ще бъда много ясна. Този принцип и го имаше в предишната препоръка. Това означава опростен начин, по който потребителят може да, да прескачи правилата в своята държава. Ние бихме искали този принцип който е много важен за потребителските организации. Не искаме този елемент да бъде запазен. Той е важен за потребителите, защото в такъв случай потребителите няма да бъдат ощетени при взимането на решение. Важен е този принцип и за това, че потребителите а, няма да бъдат ощетени, дори ако а, а, се обърнат към съдебната система на своята държава членка. Отново искам да кажа, че парламента и тази комисия бяха, са работили много върху директивата за защита на интересите на потребителите. Доста е напреднал текста. Ние се опитваме да приложим този принцип на легитимността в такъв смисъл. И накрая, <clears throat> въпросът за обвързващите и необвързващите въпроси. Тук също няма указания от страна на комисията, но мислим, че и това е един основен елемент. Дали едно решение за альтернативен спор е обвързващо или не. За да осигурим ефективното функциониране на, на схемата, трябва решенията да са обвързващи. Обвързващите решения означават, че те се прилагат задължително, освен ако една от страните не реши да се обърне към съда. Какво е важно тук? Важно е страните да са активни. Това е нашата основна теза бизнесите би трябвало, бизнесът би трябвало да а, действа проактивно. Държавите членки би трябвало да, да позволят и необвързващи решения, ако системата се окаже, че работи добре. В скандинавските страни някои решения са незадължителни, но си се системата се е утвърдила. Нямам време да говоря за онлайн е, решаването, е, за онлайн решаването на потребителските спорове. Е, те са също много важни. Когато един потребител купува от друга държава онлайн или в своята собствена държава, а, нещата. А, това е все. Тая, потребителите трябва по еднакъв начин да бъдат защитени. И друг един важен фактор. Може да е подвеждащо за потребителите, когато чуят, че има платформа за ОРС. По-скоро трябва да се говори за платформа, която предава информация за ОРС, защото споровете не се решават онлайн. Председателят благодаря за ясната и много сбита информация, която ни предложихте. Следващият оратор е господин Оливиера. Той е правен консултант към Business Europe от 2009 година. Той се занимава с колективните искове и компенсации. Вие имате раздадени материали по неговата презентация. Той има думата. Господин председател, почитаеми дами и господа, Бизнес Юръп винаги е подкрепило алтивното разрешаване на споровете. АРС, защото смятаме, че това е ефективен начин за разрешаване на споровете. Много важно е да бъдат задоволени нуждите на потребителите и особено важно е потребителите да разполагат с ефективен начин за решаване на техните проблеми, когато се сблъскат с тях. Една от причините, и това беше показано от не едно изследване, че потребителите понякога е, се колебаят дали да пазуруват в други страни, защото не знаят към кого да се обърнат, ако се сблъскат с проблеми и затова ние вярваме в потенциала на АРС да решава тези проблеми. Бих искал да ви приведа един пример, който ми се струва добре иллюстрира всичко това. Взял съм го от доклада на Европейската мрежа от потребителски центрове за практическото приложение на АРС. Един ирландец, например, купува нещо от френски сайт и решава да го върне, обаче френският търговец казва, че няма да върне парите, защото е получил празна котия. Причина. Въпросът е, е, е, Потребители се обръща към мрежата от потребителски центрове в, е, в, в Франция и а, а, там е, а, му се казва, че потребител е получил един фиш, с който може да иска връщане на парите. И именно за това компенсирането на потребителите е един от основните елементи на акта за единния пазар. Разбира се, сегашното състояние на нещата не е идеално, може да се подобрява. Има различни организации за РСФ в Европа. Няма един единствен модел. Това разнообразие трябва да се запази, защото то осигурява по-голяма гъвкавост. Не става дума само за това какви альтернативни а, начини за разрешаване на споровете съществуват. Един от примерите това е а, използването на среда онлайн в случаите, когато не се разполага с достатъчно лостове или с достатъчно альтернативни начини за разрешаване на споровете. Ние приветстваме предложението на комисията, но считаме, че трябва да се направят някои корекции. Ще спомена два или три пункта. Първо, един от проблемите, който а, ни тревожи, това е втори член, втори абзац, осма точка, където се казва, че директивата няма да се прилага в случаите, които се финансират изключително от търговеца. И тук е думата изключително е ключа. По наше мнение, в случая не става толкова дума за финансовата независимост, а за безпристрастността. Това е, е ключовият въпрос. Като се имат предвид съществуващите директиви и различните организации за АРС, мога да цитирам пример от е, телекомите, от енергетиката, а също така от застрахователните и финансови организации – виждаме, че съществуват много аресета, които вече спазват много строго правилата. Например, това е телекомуни... омбудсмана на медико... телекомите в Франция, където се решават голям брой случаи. Той прави конкретни предложения отправя ги към търговците, които работят с телекомите и с телекомуникационни предоставят телекомуникационни услуги. И е, неговия доклад се изпраща дори на Министерството на економиката и финансите в Франция. А също така на други органи на властта, на потребителски организации. Това е един чудесен пример за прозрачност. Мога да цитирам и други примери. Например, омбудсмана за застрахователни услуги в Германия, но ще спра с примерите до тук. Но за нас, ако не се промени този член 2 в предложението, ще бъдат изключени е, е, на е, голям брой добре функциониращи инструменти за альтернативно решаване на споровете и то в момент, когато бюджетите е, навсякъде се много строго се ограничава. Ако потребителите не желаят да плащат, ако не искаме и фирмите да плащат, няма да има чудотворни решения или рецепти, които да ни помогнат е, да излезем от това затруднение. Ако искаме, не искаме частния сектор да финансира подобни а, е, решения, няма да има откъде да додат пари. Друг пример е член 10, където е разписано задължение за информация. Информацията за наличието на АРС е да се споменава в абсолютно всяки, всяка квитанция, във всяка, във всяка фактура. Това е така много обременително, трябва да бъдем малко по-прагматични. За нас значение има да има ясно, разбираемо, лесно разбираемо позоваване на възможността за АРС, вписано в съответният вебсайт, от който пазарува купувача. Сега, някой, да се върна към някои от важните пунктове, които са а, засег... обхванати от директивата. Тя не се опитва а, да предлага универсална рецепта, запазва добровол, принципа на доброволност на АРСЕ, основен елемент и поощрява използването на а, инструменти като Европейската мрежа на потребителите. Да спомена и нещо, което споменаха предишните двама докладчици. Това е иерархията на възможности за разрешаване на проблемите. Какви са етапите? А, напълно сме съгласни, че най-напред потребителят трябва да се обърне към търговеца, за да се опита да получи компенсация. Моите колеги от Асоциацията на потребителите подчертаха принципа на законност, но трябва да имаме предвид, че а, организациите, които решават с альтернативни спорове, а, методи споровете, това не са съдилища, те трябва да прилагат е, решения, които са приемливи за, и за двете страни. И в заключение, напълно подкрепяме предложенията на комисията за а, а, альтернативно решаване и онлайн решаване на споровете, АРС и ОРС. И смятаме, а, че Бизнес, бизнес Европа ще участва активно в разпространяване на информация за АРС и ОРС, което според нас ще бъде добавена стойност, която ние можем да предложим. Благодаря. Благодаря за много ясното изложение. и Съм сигурен, че колегите ще искат, поискат да ви зададат въпроси. А сега давам дума на доктор Пабло Кортес, лектор в Лестерският университет по гражданско право. Той има богат опит по въпросите на арбитража и защита на потребителите. Има и докторат в тази област. С голямо удоволствие му давам думата за 8 минути. Знам, че имате пред, пред PowerPoint подготвен. Покажете го. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да съм пред вас. Първо искам да поздравя Европейската комисия за това, че е изготвила едни много смели предложения. Защото АРС и ОРС са пътя напред за покрепване на доверието на потребителя във вътрешния пазар, както и за реално разрешаване на спорове по един економически изгоден и ефективен начин. Укрепва се достъпа до правосъдието за потребителите. Става въпрос за достъп до правосъдие в по-широкия смисъл, не само до съдебно правораздаване. Началото искам да посоча някои идеи за по-ефективното прилагане на тези инструменти. Първо, съгласен съм с тези, които говориха преди мен. Отправната точка трябва да бъде услугата за клиента. Трябва във всеки сектор да има изискване за обработка на жалби. По такъв начин се гарантира максимална ефективност, а също и зачитане на принципа на субсидиарност. Така че първо трябва да има изискване за опит да се разреши един спор чрез службата за работа с клиенти трябва да има някакви защитни механизми за онези търговци, които не разполагат с системи за подпомагане на потребителите за разрешаване на спорове. Например, такива търговци, които предоставят връзки с клиентите на език различен от този на потребителя, тогава потребителя няма как да се изисква от него да премине през този процес. Също така, когато процесът отнема твърде дълго време, който се осигурява от търговеца. По такъв начин ще това също трябва да бъде отразено и в платформата за ОРС. След като това се окаже безуспешно, ще знае потребителя към кого да се обърне. Това е една. Трябва да бъде една истинска работеща платформа за онлайн решаване на спорове. Има много начини а, по които това може да се осигури. Единият от тях е да се даде възможност на а, потребителя да се запознае с повече информация а, по време на подаването на жалбата му, като му се предостави точно тази информация, която е необходима за неговия конкретен казус. В зависимост от типа жалба, от типа случай, а, потребителя получава необходимата информация, е, която му е нужда, за да знае как да разреши е, компактна си. Не бива обаче да се дублира действията на а, системите за АРС, защото те е, не са и чак толкова ефтини. Около 400 евро струва а, едно разрешаване на а, спор по альтернативен път. Тъй, е, че трябва да се опитаме да, да подкрепим прек прякото преговаряне и прякото разрешаване на спорове между двете страни чрез тази технологична платформа. Друго едно предложение. В момента се изисква от двете страни да се е, съгласят да използват е, организация за АРС. Това вече няма нужда да е задължително достатъчно е една от двете а, страни да поиска това, стига това да се а, квалифицира в законодателството, защото на някои места а, се изисква от а, търговците да бъде част от някаква схема, от някаква система за альтернативно а, разрешаване на спорове. Друго важно нещо. Трябва да е ясно на потребителя къде може да намери подобни услуги на собствения си език. Т.е. когато се дава информация за дадена организация за АРС, трябва да се знае на какъв език предоставя услугите си тя. Също така мисля, че платформата за онлайн разрешаване трябва да бъде както за трансгранични, така и за местни спорове. Мисля, че а, е, платформата за ОРС може да се ползва и за деловодни цели, а, е, не само да се обозначава на къде да тръгне от тук нататък потребителя, а да бъде е, един наистина единен портал – в който а, потребителя да може да следи досието си, а, случая си а, или преписката си от самото начало, от подаването на молбата до края на процеса. В днешно време не е невъзможно да се създаде такава технология няма нужда, няма нужда а, потребителя да а, се регистрира в друга платформа за АРС в собствената си страна. Достатъчно трябва да бъде да ползва само по платформата за ОРС на комисията. Сега, на задължителните и доброволните процеси са нещо много различно. Толкова различно, колкото крушите ябълките. А, и Има някои, няколко основни параметъра, по които се различават. Аз ще спомена два от тях. Първо, а, трябва да са предварително а, определени кои а, клаузи или условия за арбитраж с, с задължителен характер. Има а, в държави членки такива задължителни а, разпоредби, а, но а, това не е уеднаквено. Затова смятам, че директива би бил най-удачният законодателен инструмент. При задължителните процеси е, трябва да се оповестява публично изхода от процеса. Сега искам да ви запозная с една пирамида, която тук съм ви начертал. Тя иска да покаже, има за цел да покаже, че повечето от споровете е, трябва да се разрешават чрез преки, конфликт, чрез преки контакти между търговеца и потребителя и само малък дял от неразрешените спорове трябва да достига до следващото ниво на альтернативно разрешаване на спорове. Също така мисля, че е, е трябва да има стимули за страните да разрешават от една страна споровете между себе си и от друга страна да завеждат жалбите си, ако това не е възможно. Също трябва да има тясна обвързаност между платформата за ОРС и е, правоохранителните органи. Защото, разбира се, недобросъвестните търговци трябва да бъдат преследвани от закона. Знам, че а, излязох от определеното ми време. Ще спра до тук, но ако имате въпроси, с удоволствие ще отговоря на тях. Председателя, благодаря ви. Благодаря. Чудесни картинки бяхте приготвили в презентацията си. И сега още като приключим с експертите, ще дадем думата на депутатите за въпроси. Последният експерт е Катажена Ласота, също юрист от Полша, работи в Швейцария и специализира в областта на а, правните въпроси, свързани с интернет. Естествено, много от въпросите, свързани с ОРС и АРС, се свеждат именно до е, това. А това е и част от, основния интерес, от основните интереси на нашата парламентарна е, комисия. Тя е, Катажина е заместник председател на Европейската асоциация за цифрови медии. Така че сега ще й дам думата, за да ни запознае с своята гледна точка. Благодаря за поканата. Благодаря за възможността да, възможността да говоря пред вас. Е, ние eBay и Amazon са сред нашите членове. И аз работя за тези компании, включително MAH. Е, работя в тази компания. Тя, това са платформи в Централна и Източна Европа. Мисля, че ще съм в състояние да ви дам допълнителна информация по отношение на онлайн арбитража. Мисля, че е много важно да говорим за интернетните платформи и онлайн арбитража, защото Потребителите и търговците се срещат в интернета много често. Потребителите имат своите потребности и търговците ги знаят. 300 милиарда евро с печалбите от интернетната търговия. Това е бюджета на Ирландия за една година. Искам да ви да говоря за взаимоотношенията между търговците и потребителите онлайн. Най-напред искам да кажа, че благодарим и е, приветстваме тези инициативи. Ние сме убедени, че те ще допринесат за повишаване на доверието в европейския пазар. Естествено, те ще могат да допринесат и за развитието на трансграничните парични преводи. Някои неща искам да изясна тук. Ако го, говоря е, саморазбиращи се неща, е, саморазбиращи се за докладчиците, моля, прекъснете ме. Но е, за мен те, бяха, те не бяха и ясни, когато се запознавах с текстовете. Най-напред – беше казано, че съществуващите е, системи за уреждане на споровете, те работят те не, те не въжат за всички търговци. Защото има компании, които имат добра защита на потребителите и решение за спорове, например Амазон – и ние бихме искали да продължим с такива, да продължим да работим с такива е, търговци и предприятия. На второ място съществуват някои правни проблеми. Ние сме убедени, е, че онлайн арбитража не, не се покрива от този, от тези инструмент. Ние не сме търговци, ние не, не се занимаваме директно с отношения, в, не сме е, въвлечени в отношенията между търговци и потребители. Дефинициите за онлайн търговия или онлайн услуги не е ясна. Това искам да кажа тук. Тя казва се, че онлайн търг, търговия означава предло, предлагане на стоки или услуги, където се предлагат, които се предлагат на интернетни страници или по други е, електронни начини. И потребителите могат да ги закупят по електронен път. Това е много важно е, твърдение, защото Имаме директивата за защита на правата на потребителите. И преди, е, и от 4-5 години имахме проблеми, които се решаваха по различен начин в различни съдове в Европа. Но какво се оказва? А, потребителите, да речем, участват в някакъв искат да закупят онлайн някакъв продукт има проблем, има възможност те да потърсят своите права в съда, но, но понякога няма такъв възможност. Защо казвам това? Защото искаме да избегнем ситуации, които имаше преди 4-5 години, където ние като онлайн арбитражно звено се опитваме да разрешим тези спорта спорове по ефективен начин. На второ място, ние искаме съществуващите системи да не, бъ, да не попадат в обхватното поле на тези текстове. Друго нещо, което е важно, и с, това е имиджа. Има добри търговци, съвестни търговци, които, които уважават правата на потребителите, имат система за тяхната защита. И бих искала да за тези търговци да не е задължително те да стават страна на АРС системата или ОРС системата, защото ако се види, че, има, че търговец е страна или част на РС може да предложи по-добри услуги на потребителите. Искам да говоря сега за трансграничната търговия. Урсула засегна въпроса. Защо АРС трябва да се ограничава само върху трансграничната търговия. Това отново ни отправя към ситуациите, където имаме местни платформи, като например нашата платформа. Allegro се казва нашата платформа. Тя е полска. Е, тогава тази платформа би била в, не, в в, неравностойно, в е, неравностойно положение, ако в Польша трябва да се създаде нова АРЕ система по силата на директивата. Такива платформи, местни платформи, могат да се сблъскат с такива проблеми. Сега някои правни въпроси. Както може би сте забелязали, тези два текста за АРС е и ОРС, е те и двата казват, че не накърняват разпоредбите на е, договор, договорното право и е, брюкселски регламент. Това са много важни правни изходни точки. Къде трябва да бъде позициониран а, а, а, е, системата? Къде потребителите могат да намерят по-добра защита, АРС-системата или другите системи. Може потребителя да иска защита на своите права в друга държава под шапката на ARS. Дали това ще е добра альтернатива? Същия въпрос се отнася и за приложимото право. Нека си представим, че има споразумение с потребителя. Моят въпрос е, какво би било това споразумение? То ще се покрие ли от а, това, че няма иска да бъде повдигнато във взимно производство, ако се обърне човека към съдебната система. Но ако няма споразумение, тогава какво се получава? Ако е, потребителя трябва да чака 90 дена, ако се обърне към система, ако използва системата RS и все още няма отговор, тогава какво ще е правоприлагането? Как ще се осигури защитата на правата на потребителя? Каква ще е добавената стойност от това предложение? Благодаря ви. Благодаря. А, да, бях малко по-щедър с времето, защото се опитвахме да натискаме по копчетата, къде е превода от полски а, а, на полски и така нататък. А, но пък вие се приключихте малко по-рано. А, а сега ще дам думата на колегите от Комисията по вътрешния пазар. А, тук са а, и докладчиците в сянка от различните политически групи, които работят по предложението. Тук е господин Шваб, който представлява господин Ханс Питер Майер, госпожа Руле, която е докладчик в сянка и за двете предложения от името на Зелените, госпожа Фокс, която е от ЕКАРЕ, господин Болдезари и господин Репо е също тук, извинявайте. Той е, е докладчик за сянка, в сянка за предложението а, а, ОРСЕ а, от името на социалистите. Споменавам имената на онези, на които ще дам думата, под реда, по който ще им я дам. А след това, разбира се, ще дам възможности на нашите експерти да отговорят на зададените въпроси. Господин Шваб. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на нашите експерти и консултанти за интересните доклади, за интересните презентации. Мисля, че те ще са ни много полезни. Аз познавам повечето от колегите, още от консултациите по директивата за защитата на правата на, интерес, на потребителите. Аз ще представлям моя колега господин Майер като докладчик в Сянка и искам да засегна някои неща, които бяха повдигнати на представители на БОЙК и на Бизнес Европ. Разбирам какво, се каза, какво каза госпожа Пак, че трябва да има база данни за а, то, да има една основа, върху която да се опре ли, принципа на легитимността, защото това е важно за потребителите. Този принцип ще им е, е, гарантира справедливостта на, на разрешаването на споровете. Това се разбира от само себе си. Мисля за това, че комисията не е включила този елемент. Сега в член, за член 2, алинея втора. на дали трябва да се включи трудовото трудови елементи, елементи на трудовото законодателство. На второ място – това, което за господин Майер е важно. Глава 5 и, и съображение 28 за санкциите и на глобите. Как тези неща, как глобите ще бъдат е, налагани на практика? И на последно място, Въпросът за задължителността на участие в този механизъм за разрешаване на спора. Това трябва да е доброволна система. А, дали един потребител или дали едно предприятие, дали търговец ще се включи. Може би колегите могат да кажат нещо повече за това. Uh, Благодаря, господин Репол. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на експертите за много интересните лекции. Аз съм докладчик в Сянка за решаването на спорове онлайн. И се интересуваме въпроса как да осигурим достъпността на тези услуги за всички потребители. Необходимо е упростяване, за да може да осигурим тази достъпност на услугите ОРС за всички потребители. Може би са необходими правни консултанти, които да помогнат в този процес. Е, съществува и въпроса за заплащането. Тези услуги трябва да бъдат или безплатни, или да бъдат колкото може по-ефтини. А госпожа Руле. Повечето въпроси бяха зададени. Аз имам практически въпрос, който също бе е, повдигнат от госпожа Тон. Колко платформи искаме още за сектора? Не може ли комисията да възложи едно изследване колко платформи вече съществуват, преди да предлагаме нова. Независимо дали ще кажем Single Point или някакво друго наименование ще й дадем. Има Single Europe, има други платформи. Сега генералната дирекция иска директен достъп, но не знае дали това е толкова разумно. И сега въпрос към госпожа Пах. Вече сме го обсъждали това онлайн разрешение на спорове. Вие казахте, е, че приложното поле е важно. Така е. Ако е, то се съсредоточава само върху трансграничната търговия, това е трудно, но ако го разширим приложното поле и върху националната, националната търговия, тогава бихме имали проблема, който имахме с доклада Шваб. Какви са очакванията? Очакванията на потребителя може да не се изпълнят. А, всъщност няма значение къде потребителя има своето местоживеене. Господин Фокс, благодаря, господин председателю. Благодаря и на гостите ни за изложенията. Искам да ги попитам дали мислят, че спорове, които са породени от стопански субекти срещу потребители, също трябва да се отразят в тази платформа, в тази процедура. Предполагам, че 99% от случаите ще са жалби на потребители срещу фирми но все пак е възможно и търговците да се оплакват да внасят спорове срещу, да подемат спорове срещу потребители, свързани най-вече с плащане, предполагам. Смятате ли, че те имат място тук? Сега, втория ми въпрос е а, какво смятате за вътрешно-организационните а, жалби. Те обикновено отнемат доста време. Смятате ли, че те трябва също да бъдат в същата категория? повече от един от вас казаха, че няколко от вас казаха, че много потребители не искат да пазаруват от друга страна, защото не онлайн, а защото не познават правата си, потребителските си права. Това го казахте, но какви доказателства имате за това и какви доказателства, какво ви кара да мислите, че е тази инициатива би допринесла за подем в търговията? Защо питам? Защото у нас в Обединеното кралство смятаме, че повече повечето потребители всъщност не познават правата си, те се запознават с тях тогава, когато а, възникне проблем. Те не си казват няма да пазарувам онлайн, защото не си знавам а правата. Така че едва ли би ги отблъснало това, че а, някой търговец е в друга страна. Според мен основната бариера за един британец би била езиковата бариера. Предполагам, че по-малко от 1% от великобританците е, всъщност знаят достатъчно добре чужд език, за да използват чужд, е, чужд сайт, търговски сайт. Не говоря за това да си купите едно кафе, става въпрос за купуване на по-сериозни стоки онлайн. И според мен основната бариера за търговията в Европа всъщност е езиковата бариерата. Какво ви карат да мислите, че а, тези предложения за АРС и ОРС ще а, доведе до повишаване подем в търговията между отделни държави членки? Господин Болдасари, после госпожа Гебхарт. Благодаря господин председателю. Имам един въпрос, защото съм докладчик в Сянка, а също изготвям становище за комисията по правни въпроси, правната комисия. Така че това изслушване за мен е особено полезно. Мисля, че те вече отговориха на въпросите във връзка с нарушаване на принципа на субсидиарност. Горната камера в немския парламент повдигна въпроси, свързани с това дали изобщо е необходим законодателен инструмент. Регулаторен инструмент, някакъв друг акт би бил достатъчен за въвеждане на доброволна система. И за това предложиха а, това положение да е приложимо само при трансгранични сделки, а не вътрешно национални. Та въпросът ми е да експертите смятат ли, че това предложение трябва да отрази и опита и традициите в а, а, държавите членки. Най-вече, например, при някои видове помирение – помирителни дейности, които се осигуряват от асоциации на потребителите, които функционират доста добре в някои страни, в някои страни в това число и в моята. И второ, дали а, задачите и отговорностите на държавите членки а, по осигуряване на качеството на арбитража и гарантиране на надзор над системата за альтернативно разрешаване на спорове трябва да се регламентират. Та, Сега за ОРС. Тук става въпрос само за а, пазаруване онлайн, а не офлайн. Например, поръчки по факс, които са изпратени, без да има пряка виртуална връзка между търговеца и купувача. Тези сделки изключваме ли ги от тая система? Защото ако ги изключваме, остава една празнина. Председател, благодаря. Да, и двата въпроса са важни. Госпожа Гепхарт сега. Благодаря. Въпрос, който ми хрумна в момента след изказването на господин Балтазар. Как ще се дефинира трансграничната търговия? Ето аз живея в Кел, например, отивам в Страсбург, и искам да пазарувам онлайн във Франция, но се връщам с продуктите си в Германия. Сега това трансгранична търговия и покупка ли е или не? Това трябва да се изясни. Според мен това е трансгранична, но действие, но някой може да каже не, не беше а, трансгранична търговия, защото аз съм поръчала стоките във Франция. Как се дефинира трансграничната търговия? И дали е, това е, това е въпрос към госпожа Пах. Дали нещата не бива да се обобщят? <clears throat> На второ място. Въпросът за платформите. Госпожа Руйле попита, колко платформи още ни трябват? Те и трябват ли ни платформи още? Може би трябва да използваме вече схеми и системи които съществуват, вече съществуващи системи. Може би трябва да се обърнем към европейските центрове за защита на е, потребителите или към Централата за защита на потребителите. Това би бил един възможен отговор, защото аз имам впечатлението, че колко повече такива звена се роят, толкова повече е, потребителите се затрудняват да ги разграничат. Въпрос към госпожа Лазута. Тя е много против това предприятията да са задължени при да се включват в е, системата. Аргументът е, че ако те че те ако не желаят да се включват, имиджа им ще пострада. Защо е това твърдение. Аз мятам, че ако едно предприятие е чисто, ако е коректно към потребителите, няма да има никакви проблеми с имиджа. Проблеми има там, където се появят проблемите. Защо е този е, голям страх? Това е моят въпрос. Thanks. I'm going to... Uh... Сега ще се върна към нашите двама докладчици, които много грижливо си записаха всичко. А, и след това а, ще дам думата на членовете на панела. Госпожа Тюн. Ако обичате, разрешете ми да говоря по, на полски. А, исках да ви дам канала за полския превод. Да ви... Ще говоря на полски, така. Благодаря. А, това беше една много интересна дискусия и ясно е, че е добре, че имаме това изслушване. Много от вас споменаха, че имаме всички тези мрежи, тези а, пунктове за контакт, може ли да ги свържим? Защото съществува, съществуваме съществуващи контакти. Господя Руле много хубаво го каза. Всеки създава, а, така, слага своите жалони. А, обаче а, потребителя може да се обърка между всичките между всичките тези а, пътни знаци, между всички тези веб страници. Ако искаме да бъдем полезни на потребителя, ако искаме да го улесним, трябва да улесним достъпа до информация. И от тук необходимостта от вторият доклад. Съгласна съм госпожа Гепхард. Не трябва да разделяме сделките на вътрешни и международни. Мисля, че проблемът наистина много често е езиков, както каза господин Фокс. Това е много важен въпрос. Но а, дали сега правим това законодателство за момента, или то трябва да се, се използва дългосрочно, продължително време. Дори сега, когато използваме интернета, много по-лесно е да използваме английски за сделките, които сключваме по интернет, онлайн. Но законодателството ни, което е свързано с интернета, много бързо устарява. Затова мисля, че трябва да мислим не само за настоящето, но и за бъдещето. А колкото до езика, мисля, че най-лесно ще бъде да се използва английския. Но ако искате да подадете оплакване, да направите оплакване, тогава идва а, а, трудността. Вероятно трябва това, това, това, това е също на езика, на който сте работили. Дали сте в чужбина или не сте в чужбина, няма никакво значение. Понякога използвате кредитна карта, отивате в чужбина, купувате нещо, имате гаранция, която пък идва от трета страна. Какво е тук трансграничното? Мисля, че създаваме объркване. Създаваме нещо, което може би е било необходимо вчера, но днес вече не е необходимо. И е, именно за това съм... искахме разяснения по този въпрос да получим. И още нещо. Откровено казано, а, не трябва да мислим само за потребителите. Разбира се, има много търговци, има а, платформи за пазаруване, портали за пазаруване а, онлайн. А, и много от тези онлайн търговци имат отлични, предвид отлични услуги за потребителя. Работят много добре. И преди да създаваме нови организации, нови средства, а, първо трябва да се обърнем към търговеца. А, онези търговци, чието услуги са окей, okay, трябва да бъдат към тях, да се, към тях трябва да се обръщат потребителите, трябва да насърчаваме потребителите да правят именно това. И ако не получат удовлетворение, а тогава вече да прибягват до други методи. И разбира се, потребителят трябва да има право да търси правата си на собствения си език. Значи необходимо е да преди всичко да разчитаме на добри услуги за потребителя от страна на търговците. Мисля, че една група проблеми е свързана с дефинициите. Как дефинираме трансгранична търговия, как дефинираме понятието търговец, включваме ли тук посредникът, ако има такъв, какво точно е альтернативно решаване на спор, какво е онлайн и кое не е онлайн. Значи, първо трябва да решим този въпрос. Друг въпрос, който често се повдига е въпроса за принципите. Очевидно, но тук има различни възгледи. Принципът за независимостта и дефиницията за това какво е независимост, принципът за изключителното а, използване, за законността, кое е а, законообвързващо и какво не какво е задължително и какво не, ако щете. И, и свързаните с това проблеми. Другия въпрос е за налагане на нормите за защита на потребителя. Приемаме, че най-често това е съдът, но може да има и други възможности. Но Бизнес Европ е заявявал не един път, че принципът за законност е свързан с допълнителни разходи, допълнителна бюрокрация и ще стигнем до положение, където работим като един обикновен съд. Иска ми се представителят на БЕУК да отговори на въпроса на господин Оливера. Благодаря. Okay. А сега. искам да попитам, имате ли забележка като а, докладчик? Да. Винаги ми се казва, че когато има превод от родният ми език, трябва да говоря на него, тъй като има превод от португалски, ще говоря на португалски. Служете си, моля, слушалките. Благодаря. <clears throat> Искам да кажа, че ние сме подготвили становище по тези два текста. Това ще бъде публикувано следващата седмица или последващото. Искам, последващата седмица. Искам да се спре на някои конкретни въпроси, които са залегнали в е, двете предложения. Най-напред, за платформата на ОРС. Въпросите бяха повдигнати за това колко още допълнителни платформи ни трябват. Едно в едно нещо съм сигурен. Е, тази платформа не ни трябва. Тя няма да доведе до никъде. Това не е ОРС платформа, това е, това е подвеждащо наименование. Не. Това е в крайна сметка само една интернетна страница, където е, хората се оплакват, получават отговори, но останалата работа се извършва в други звена, които отговарят за арбитражите, но има истински платформи. Ето, например, платформата за ЕРС. И тук смятам, че комисията не е имало, имало, смисъл, имало смисъл да, да споменават тези платформи. Истинската ОРС платформа може да функционира добре. Комисията познава различни предложения и различни примери. Тези примери можеха да бъдат назовани. Смятам, че в настоящото предложение в този си вид тази платформа не е нужна. Имаше въпрос за езика и за трансграничния аспект или не трансгранични аспект. Естествено е, че тази платформа може да е само полезна, а ако не става дума само за трансгранични онлайн трансакции, това се разбира от само себе си, защото ако искаме да има полза от една такава платформа, тя трябва да въжи за всички случаи. Ние обработваме всички альтернативи и всички модели. Това всичко ще го намерите в нашето становище. Сега, накратко за АРС. Ние приветстваме този омекотен законодателен текст, олекотен. Но въпросът си остава за ползването, за ползата. Ако търговци ползват този текст, то тогава ние сме против тази възможност. Тогава бихме имали проблеми с дефиницията за принципите. Някои от тях са залегнали в вторичното законодателство към директивата, но те са много лекотени например, по, поради принципа на независимостта. Тук се говори само за принципа на обективността. И сега за амбициозността с амбициите, които си поставя, целите, които си поставя тази система. Ако тази система трябва да се приложи във всички европейски страни, тогава е, комисията забравя, че трябват пари за това. Това е основен проблем и този проблем до момента не е решен. Но ние сме много силно заинтересовани да получим основните становища и на Европейския парламент. Тези системи няма да ограничават правото да се обърне човек към съда. И това комисията ясно го подчертава. Трябва да има възможността, естествено, хората да могат и в съда да потърсят защита на своите права. А тази система, от друга страна, трябва да дава възможност за обработване на, на колективни искове, но може само да се надяваме, че това ще е една първа стъпка – за обработването на колективни искове на европейско равнище. Де някои депутати казаха, че формулировката на този текст трябва да се подобри. Това е съвсем ясно. Ние сме преминали член по член текстовете, направили сме препоръки. Нашето становище е на английски. То вече е публикувано в този си вид на нашата интернетна страница. Um, Благодаря ви, че се отзвахте на поканата ни. Съвсем навременно и вашето становище. Сигурен съм, че докладчиците ще се запознаят с него. Ще дам думата на края на госпожа Русо от комисията. Предполагам, че и за експертите ще е интересно това. Сега в обратен ред да дам думата на експертите. Предлагам да почнем с госпожа Ласота, така че да отговори на въпросите, които а, бяха зададени специално на нея. Ставаше въпрос за аспектите, които са онлайн и после по няколко минути и за останалите, за да добавят нещо или да отговарят на някои от въпросите. Заповядайте. Мога да кажа само това, което каза госпожа Тун. Има много търговци, които вече разполагат с добре смазана работеща система да могат да изкочат допълнителни административни пречки и трудности, ако трябва да се ползват няколко различни системи за АРС, без да се знае коя точно трябва да се ползва в кой случай. Така не виждам как положително ще разрешаваме спорове. Второто, което искам да кажа, е, че доколкото знам, Тия правила а, или регламентите за а, АРС не въвеждат нищо задължително. Това е доброволно. Може всеки да реши да премине, да избере альтернативно разрешаване на спора. Това ще остане така. Просто могат да се ползват вече с новото предложение интернет посредници между търговеца и потребителя. това не означава, че ние сме част от системата на АРС. Има хиляд, хиляди а, търговци, милиони, а, а, милиони потребители. Е, няма как ние да се занимаваме с координацията на всичките организации за АРС, защото в много страни вече има такава, която си работи. Доктор Кортес има думата. Благодаря. Във връзка с последния коментар. Не мисля, че в регламента се предвижда платформа за АРС, но има, има място за това. Тя може да се превърне в истинска система за АРС чрез технологиите. Аз мисля, че те трябва да се ползват тия технологии. Така ще се е, разрешават на ранен етап повечето от споровете. Нека да ви кажа нещо за eBay. Над 60 милиона спора се разрешават от тях годишно. Как го правят? Как го постигат? Ами автоматично. Чрез автоматични а, преговори. Красотата в потребителските оплаквания, че винаги са сходни. Не е дошло на време това, което съм си а, Поръча от друг цвят, се оказа. Е, много сходни черти има между различните спорове и различните жалби. Така че и потенциалните решения ще бъдат сходни. Та още веднъж платформата може да се превърне в много важен инструмент, който да даде информация от една страна на потребителя и да спомогне за разрешаването на спора. Съвсем накратко по въпроса, който бе повдигнат за това дали жалбоподател може да бъде и търговец, която не е платил потребителя. По принцип, обикновено при онлайн сделки първо се осъществява плащането, след това се изпраща стоката, но да кажем, че може да възникне при услугите, например. Това трябва да се поясни в директивата. в кои случаи е, споразумение за арбитраж е, е със с задължителен характер за потребителя? Кога потребителя е задължен да участва в онлайн разрешаване на спор? Според мен на повечето от е, на повечето от потребителите, ако от тях се иска, ако ги помолите да участват, няма да участват, ако е доброволно. Така че ще има много случаи на неизпълнение тогава. в САЩ има вече такива примери. Достатъчно. То това е което мога да кажа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Оливера. Ми имаше няколко въпроса отправени към вас. Благодаря, господин председател. Първо, въпроса на господин Шваб. необходимо ли е да има изключения от този процес? Нека да обърнем въпроса. А, какво трябва да обхванем? Защото това е големия въпрос с, с АРС, че те не се прилагат в някои области. Много се говори сега за прагове, включително и прагове, които се предвиждат в тази директива. Това малко ни безпокои, защото трябва да бъдем сигурни какво имаме предвид, като говорим за прагови стоености. Защото ако почнем да включваме такива изключения, да предвиждаме такива изключения, това значи, че ще изключим по-дребните случаи, по-маловажни случаи, за които е особено необходимо да бъдат решавани споровете чрез АРСЕ. Сега въпросът за господин Фокс дали бизнесът трябва също да може да прибягва до този метод за разрешаване на споровете. Независимо дали става дума за тази директива или не, ще кажа следното. Истина е, че съдилищата са засипани с жалби за неплащане, било към телекомите, било към доставки на е, енергия и така нататък. И мисля, че това трябва да се вземе предвид. Господин Фокс също попита. за това дали трябва оплакването се решават първо вътре в самото предприятие. Не всички предприятия имат, имат подобна система. Малките и средни предприятия нямат. Но първия контакт, разбира се, трябва да бъде с търговеца. по въпроса за езика. Разбира се, езика е важен. Това много пъти се е казало, като имаме пред последното съобщение на комисията от 11 януари. Липсата на доверие в, в сделките онлайн пречи на потребителите. Това не е как да отидеш в магазин и след два дена да се върнеш, е, да отидеш се опърнеш, да върнеш продукта. А, това също отнема време и създава трудности. Господин Балтазари, да, разбира се, правните традиции трябва да се вземат предвид. Ако зачитате критериите за качество, така както ги предвижда тази директива. Разбира се, там къде те съществуват в страната, в която става дума, трябва да се използват и това да се поощрява. Много почитаеми дами и господа депутати споменаха дефинициите, какво е трансгранична търговия, какво е независимост, как да се Дефинирате, те, защото има, съществуват различни тълкувания. А, да, за да отговоря на конкретния въпрос на докладчика господин Грек. Имах предвид, че всички АРС-та са различни. Имаме съдебно решаване на споровете, имаме посредничество, имаме омбудсмани, имаме арбитраж. Тук не става дума за решение, става дума за създаване на платформи, където страните могат да потърсят решение на своите проблеми. Разбира се, необходимо е да се спазва законността, потребителят да не бъде мамен и неговите права да се зачитат. Да, и господин ви се прав. Ако потребителят не е доволен, винаги може да се обърне към съда тази възможност не бива да му се отнема в никакъв случай. Благодаря, благодаря ви и вас за тези отговори на зададените въпроси. И накрая а, Урсула Пакъл. Благодаря. Има много въпроси. Предварително се извинявам, че няма да мога да отговоря на всичките. Искам да започна с въпроса за законността, зададен от господин Шваб и господин Грех. АРС това не е съд, е, не трябва да претоварваме системата. Абсолютно необходимо е да се напомни, че от октомври, мисля, 2013 година, когато влезе в сила директивата за правата на потребителят, която тя бъде транспонирана от страните членки, ще имаме значително уеднаквяване на основното законодателство. Това беше споменато и от господин Кортес. Какви са типичните оплаквания на потребителя? Особено при електронната търговия. Правото да се връща стоката, от която потребителят не е доволен. И възстановяване на платените суми. Мисля, че органите по АРС, АРС трябва да бъдат информирани за правата на потребителите. В някои страни вече се работи по този въпрос. Прилага се принципа за законност. Той е основен елемент в доверието на потребителя. Потребителят трябва да разчита, че към него ще се прилагат нормите, с които той е свикнал. Колкото до дефинициите, Може би а, те трябва да се доизяснят. Изключенията. Може би трябва да се а, реши кои договори трябва да бъдат обхванати от системата. Трябва да се види Както имаме една организация, която използва лице, което да арбитрира споровете, а, дали трябва да имаме санкции? Да, трябва да се прилагат санкции, когато търговите не изпълняват своите задължения, страните членки трябва да а, имат система, с която той да бъде санкциониран. Колкото това, което каза госпожа Асота, вътрешните служби за решаване на жалби, каквито имат и и Амазон, не трябва в никакъв случай да бъдат а, оставени в страни. Те ще продължат да съществуват и сме съгласни, че потребителите трябва да се насърчават. Първо да се обърнат към а, организацията или фирмата, с която са работили. А, чрез която са пазарували. И имаше въпрос от господин Фокс да не дублираме това, което вече съществува. АРС в Европа не съществува в достатъчно голяма степен. Очевидно, че се нуждаем от АРС. А въпросът какво е, какви свидетелстваме, че това ще помогне на трансграничната търговия. Уверявам ви, че имаме много доказателства за това. С удоволствие ще ви ги предоставим. Имаме изследвания, имаме ежедневни контакти с потребителите, които се тревожат, че ако пазаруват в чужбина, няма да има към кого да се обърнат, ако нещо не върви. Евробанометъра показва, че това е основен проблем в е електронната търговия. Въпроса на госпожа Гербхард. Истина има непоследователност в сегашното европейско законодателство. Трябва да помислим от какво всъщност се нуждаят потребителите – Примерно един германец, който отива да пазарува физически във Франция, също и там трябва да има достъп до АРС. Не трябва в никакъв случай да се слагат прегради или да се въвежда някакво разделение и да като се третират различно тези, които пазаруват в, в страната, в която живеят или в чужбина а, не, дали не ни трябва една единствена платформа? Защо ни трябва други платформи? Този въпрос сме решили, защото става дума за платформи, които решават съвсем различни проблеми. Не само оплакванията на потребителите. Затова са ни необходими, целенасочени, е, специално проектирани, предвидени тези цели инструменти. Трябва ли бизнеса да може да използва тази система? Отговорът ни е не, защото става дума за система за защита на потребителя, а не на бизнеса. Сигурно не съм отговорил на всички въпроси, но ще съм готова да отговоря и в друг порядък на тези, които ще искат да чуят отговори. Благодаря ви, казва председателя, благодаря ви за вашето а, участие. трябва да приключим в 5 но преди това искам да дам на господин Десол да коментира това, което чухме до тук, като а, страна, която направи предложенията, а, той има право да ни каже какво мисли. То, тя, извинявайте. Благодаря. Искам да благодаря на комисията и на, на докладчиците, които организираха тази, това изслужване. Вчера председателят Барозо каза е, колко е важно да се приложат тези две предложения. И благодарим на датското председателство и на държавите членки, които полагат големи усилия за постигане на тези цели. Ние всички като институции сме се споразумели за постигането на тези цели. Благодаря за подкрепата на предложенията. Нямам време да отговоря на всички подробни въпроси. Много от въпро... на въпросите бяха от... бе отговорено от панелистите. Ще се спря само на най-важните пунктове. За комисията ние споделяме становището на господин Крейг. А именно, обхвата на директивата да е както национален, да, да покрива както национални, така и транснационални въпроси. Ние се стараем да комбинираме, да не увеличаваме бюрократичната тежест върху предприятията – да защитим правата на потребителите. По отношение на принципа на независимостта, ние смятаме, че той се покрива от член 22а от предложението по отношение на принципа на законността. Ние подкрепяме включването на този принцип в предложението. Но въпреки това трябва да видим каква ще е формулировката, която да не създава пречки за функционирането на РС системите? По отношение на вътрешните системи за <clears throat> разрешаване на споровете е, ние бихме поощрили тази инициативи, е, тази инициатива, но не бихме препоръчали всъщност потребителите най-напред да се обръщат към тази система. По-скоро бихме оставили системите да са гъвкави и системата РС да съответства на критериите за качество, които ще са задължителни по силата на директивата. <clears throat> Сега по някои специфични въпроси за ситуациите, конкретните ситуации в някои държави членки, където има арбитражни звена, е, тази ситуация е регулирана от член 6, буква С. Мисля, че много от въпросите бяха осветлени. Естествено, ние разбираме, че има политическа необходимост от уточняване на термина трансгранична търговия и какво се смята за трансгранична търговия, ние сме предложили дефиниция в нашия текст. Това е член 4а. Там се регулира тази материя. Ще сме много внимателни и ще следим дискусията по този въпрос. За нас ограничаването на трансграничната търговия и изключването на някой от онлайн спорове е, беше поради съображението за това да не се претоварва системата. когато е, цялата система за функционира, ще се види дали тя ще има достатъчно ресурси да поеме всички е, оплаквания. Но ние си записахме вашите аргументи и ще ги представим на съвета. Сега за въпроса дали имаме нужда от още една платформа. Това не е още една платформа, според мен. няма друга платформа на европейско равнище, която да се занимава с, решаване на потребителски спорове онлайн. Когато става дума за продажба на стоки и услуги, това е нов инструмент, който съвсем ясно е описан в предложението. Може би текста може да се подобри. Потребителите ще са информирани за съществуването на тази платформа и нейните функции. щом регламента бъде прият. Член 13 казва, че потребителите ще получат всяка информация, от която имат нужда, която засяга предлагането на стоки и услуги онлайн. Естествено, ние също така е, взимаме предвид забележките на колегите свързани с съществуващите платформи. Съществуващите платформи естествено ще бъдат свързани с бъдещата ARS платформа. Няма много време, за това ще спра с, ще спра с моето изявление до тук. Благодаря ви. Well, you, um, uh, you, Благодаря, Кристина че дойдохте на заседанието. Много полезно бе това изслушване, изслушване много концентрирано, получихме много информация. Докладчиците, понеже ще си тръгват сега, само да кажа няколко неща. Доста е натоварен графикът, доста близко са крайните срокове. Не знам дали са готови да продължат работата по там, по, на там по този въпрос. Тук идеята бе да се зададат въпросите, които не са намерили отговор и да се изпитат аргументите. Ще предложат срокове, график, който да е реалистичен Пропуснах да отбележа, че представител на председателството, датското председателство също има на това заседание. Ако искате да кажете нещо, заповядайте, ако искате да се представите. Много се радваме, че датското председателство е, е тук и че проявява интерес към това досие. Ако искате да кажете нещо в заключение, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Няма да ви задържам. Знам, че е натоварен днешния ден за вас. Искам само да се представя от страна на съвета. Ние очакваме с нетърпение да си сътрудничим с вас, двамата докладчици, тези в сянка и изобщо комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Тъй, че ще се радваме да си сътрудничим с вас в бъдеще. Благодаря. Както казах, датското председателство е много съсредоточено върху потребителските въпроси. Следващия месец всъщност ще организират е, Световния ден на, произ... на потребителя 15 март Копенхаген. Много от нас, много от членовете ще са там, а и господин Пегадолис ще е там, защото а, Европейски економически и социален комитет участва пряко в организацията. И така, благодаря на всички за участието, най-вече на нашите експерти. Мисля, че заслужиха нашите аплодисменти. Uh, so, uh, so I hope that you will uh, continue to keep in touch with our rapporteur. Надявам се да останем, uh, да поддържате връзка с докладчиците. Благодаря ви още веднъж. Благодаря и на нашите зрители в интернет.